Okay, good morning. Let's start. Добър ден, добре да запо... добре, нека... добре дошли, нека да започнем. Ще говоря на испански. И да преминем към първата точка –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 Одобряване на протоколите от заседанието 4 и 5 септември 2019. Раздадени е, са съответните протоколи на всички членове на нашата комисия и считаме, че са приети. Няма съобщение от председателя. С което стигаме до точка 5, доклад за дейностите на Европейския омбудсман за 2018. Докладчик е господин Яр от НП. Заповядайте. Благодаря съм доклад по темата за дейността на Европейския омбудсман. Гражданите могат да изпращат жалби към Европейския омбудсман, когато имат проблеми с европейските институции или проблеми от друго естество. Ние работим тясно с настоящия омбудсман, госпожа Орайли. А, получава нашите поздравления за работата си през 2019 година. Тази година трябва да бъде избран и новия омбудсман. Затова ще се опитам да представя този доклад по възможно не политически начин. Така че нашата а, комисия да не бъде въвличана в някакви а, политически спорове. През 2018 година 480 разследвания са били проведени, свързани с прозрачността, отчетността, правомерността и така нататък. Омбудсманът е обърнал специално внимание на липсата на прозрачност в съвета. Взимането на решенията в съвета са непрозрачни, не е ясно как се случват нещата там. А всъщност е важно да се знае по какъв начин са гласували държавите членки. Искаме липсата на прозрачност в съвета да се премахне. Радвам се, че работихме съвместно с нашите колеги по този доклад. Имаме и график. След 7 декември внасяне на измененията. От 21 октомври на 21 октомври ще има заседание на докладчите в Сянка. През декември ще се гласува в комисията и по-късно през декември ще се гласува в пленарна зала. Ноември ще е гласуването в комисията и декември в пленарна зала. Ще термина el plazo de enmiendas el 7 de octubre a las 3. Господин Яр каза какъв е графикът на 7 октомври в 3 часа ще е гласуването. La, la, la bozza di relazione del collega Iar, che ringrazio per il lavoro svolto, però volevo puntualizzare. Благодаря. Исках само да коментирам първо благодарности за докладчикът. Della sentenza della Corte di Giustizia eh, 18 la... Първо, през 2018 в заключенията не се е, упоменава е, правното становище, свързано с е, решението, в смисъл, че в законодателната процедура е, на европейско ниво е основен компонент прозрачността. За това а, трябва да има достъп до информация. Трябва ясно да се обозначи това. Особено а, когато а, коментираме дейността на ЕЦБ и изпълнителния борт. те могат да решат дали искат да участват и това а, може да става при закрити врата. Това е в противоречие на а, принципа, който се изтъква в решението на съда. Препоръките, които прави омбудсмана, например, случая с Марио Драги, където се коментира, че трябва да се осъждат недостатъчно прозрачни процедури. Има проблеми и с възможностите за контрол за ЕЦБ. Не съм съгласна и с текста за лобизма. Тук се повдига въпроса за междуинституционалните споразумения, но ние в парламента нееднократно настояваме да има правна задължителност на разпоредбите, не само за агенции, но за всички заинтересовани страни, всички трети страни. Сега е момента отново да искаме при разглеждане на директива 1049, която е, е стара. Благодаря. Според мен докладът е добър като цяло. Госпожа Орайли свърши сериозна работа и вашия коментар в смисъл, че е, се повишило реномето на институциите и че работи за името на Европейския съюз е добър. Хората не разбират какво точно приемаме. Ние приехме нов правилник за омбудсмана, но той сега още не е минал през съвета. Ние сме тези, които, сме, е, които отговаряме за омбудсмана. Тоест, след като е, парламента е приел определени е, документи и това е много важно, защото в правилника за омбудсмана ясно се казва, че не може е, да се е, заема длъжност, ако няма 3 годишния период. Ние гласувахме за това. Сега не знам от тук нататък какво се случи, но решението е против процедура на парламента. Това, че е резолюция, няма значение, защото ние сме тези, които отговаряме за омбудсман. За мен това беше изненадващо. Така че е, въпроса за прозрачността на съвета не трябва да се изоставя. Йолайнан и други е, така отговориха е, съвсем ясно доклада на омбудсмана е сам, съвсем ясен. Само 13 странички е, не е трудно да се прочете. И това, което се случва с съвета е против е, договор, основополагащите е, договори. Гражданите имат право да следват процеса на създаване на законодателство, но след като те не могат да следят какво се случва в съвета, работните групи и така нататък, те нямат тази възможност. И съвета се държи сякаш Европейския съюз е междуправителствена институция, а не институция, която приема законодателство на европейско ниво. Затова подкрепям именно призива за промяна още преди триалога, защото ако започнем триалога, но не сме постигнали нищо с съвета, ще е много по-лесно за съвета да бъде обект на лобистка дейност. Ще си, съгласна съм и с това, вашите коментари за банката – благодаря на Питър Яр за проекто текста и очаквам да работим съвместно. Надявам се да си отстояваме принципите и да поемаме ангажиментите си към омбудсмана. Благодаря, господин Терес. Благодаря. Нека да започна с благодарности за докладчикът. Много, много добро, добре свършена работа. Аз съм докладчик Сянка от социалистите и демократите. Ще подадем някои изменения преди крайния срок, но няколко неща да очертая. Първо оценяваме високо дейността на омбудсмана за отчетност, публичен достъп, публичен достъп до документи и прозрачност, също и въвеждането на бързата писта за обработване. Тя дава възможност да се подобри и мнението на гражданите за институциите и тяхното чувство как се изпълнява правото им да участват в демократичния процес. Би трябвало да подчертаем ролята на омбудсмана в такъв смисъл. Проблема с прозрачността е проблем не само за съвета, но и за парламента. За това смятам, че трябва да се сложи малко повече акцент на лобийската дейност. Ще действаме в тази посока. Благодаря. Аз нямам е, много е, какво да добавя. Няма да си изчитам списъка с пожелания. Благодаря на Питер Яр за отличната работа. Не чак толкова често съм напълно е, съгласна и да го подкрепя, но сега е така. Ще имаме изменения, свързани с е, Европейската банка за инвестиции, за преодоляване на дискриминацията по отношение на половете. И госпожа Алкен също повдигна тема, която подкрепяме. Има си заета позиция от парламента и просто трябва да я упоменем. И е, Напълно съм съгласна и с координатора на зелените за тригодишния период. Трябва да кажем съвсем ясно, че не може да приемаме една позиция и след три месеца вече да не помним какво сме приели. Благодаря на Питър за доброто сътрудничество. Szanowni Państwo, ja chciałbym E, przyłączyć się do tych podziękowań dla pana posła Jara. Уважаеми колеги, искам да се присъединя към благодарностите отправени към господин Яр. Това е доклад, който не е толкова елементарен, но е добре все пак да се внесат изменения. Проведохме вече дискусия и установихме, че прозрачността е много важна по отношение на процедурите в съвета. Но първо нека да си пометем собствения двор. Всички казват, прозрачността е важна и не на последно място по отношение на лобирането в парламента. Прозрачността по отношение на други процедури също е важна. Ще ви дам пример. Миналата седмица бяхме изправени пред един проблем в комисията Юри. Стигна се едва ли не до съдебно дело. В Юри имаше спорове за някои от постовете на комисарите. Бяха изложени аргументи, които въобще не съответстват към същността на въпроса. имаше депутати, които не бяха допуснати до въпросното заседание. Бяха допускани само депутати, които са членове на комисията Юри. И се стигна до там, че е, някои кандидат-комисари бяха обвинени в конфликт на интереси. е, като се изтъкна, че са заемали по-рано постове, които са в разрез с е, евентуалната им функция като комисари, без да има някакви доказателства черно на бяло, без да има прозрачност на процедурата. Нека да се занимаем с тази тема, когато говорим за прозрачността, свързана с доклада на господин Яр. От комисията господин Паскал Лефевр. Благодаря. Нямаме какво да коментираме за момента. Очакваме измененията и тогава ще ви кажем колко добро мнение имаме за вашата работа. Благодаря. Питер, quieres coger la palabra para cerrar el debate? Благодаря. Питер, искаш ли нещо да кажеш? Благодаря на колегите, които участваха в дискусията. И вие Забелязахте, че тук са посочени не само сроковете за измененията. С нетърпение очаквам вашите изменения. Благодарен съм за тях. Но имаме и срок за провеждането на заседанието на докладчиците в Сянка. Трябва, разбира се, да изготвим добър доклад, въпреки че предстои избиране на нов омбудсман, равнопоставеност на половете, също тема, която е залегнала в доклада, наред с много други, които са важни. През ноември ще гласуването в а, ресорната ни комисия и през декември а, докладът ще бъде гласуван в пленарна зала. Благодаря. Нека да ви кажа, че 3 часа на 7 октомври е, е времето за обсаждане и след това ще гласуваме. Сега следващата точка от дневния ред. Петиции 0672, 0673 0674, 1039 и 0156 за, от румънски граждани относно замърсяването на е, въздуха в е, Букурещ от депото за отпадъци Родени в Букурещ. Вносителите на петицията не присъстват, затова давам думата на комисията. Заповядайте. Благодаря, благодаря. Комисията иска да информира парламента, че са предприяти няколко стъпки за управляване на отпадъците в Румъния. Първо, сме затворили 68 депа за отпадъци следим а, отблизо а, изпълнението на решението. Също 101 общински депа за отпадъци е решено да бъдат затворени. Имаше отпусната дерогация до юли 2017 за тези 101 общински сметища. Ако те не бъдат закрити и не се изпълни решението на съда, ще предприемем съответните мерки. По отношение на замърсяването на въздуха в Букурещ, през 2016 започнахме един пилотен проект. Сега се опитваме да установим дали депото за отпадъци е реално източника на замърсяване на въздуха. Също са предприяти няколко мерки от комисията по отношение на това депо за отпадъци. Операторът, компанията наречена Iridex, част от техните е, експлуатационни клетки на депото от 1 до 5 са вече закрити. През 2018 бе издаден а, друго а, разрешително за компанията до 2030 година. В момента пред съда в Букурещ има а, иск за анулиране на това разрешение по предоставената ни информация от сайта на съда. Все още процедурата е в ход, в етап събиране на доказателства. Целта е да се установи дали в разрешителното трябва да се съдържат максимални стойности не само за въглероден сулфид, но и други вещества. Тоест, ние следим отблизо процеса в Националния съд. Ако той се произнесе, че разрешителното не следва да е било издадено, ще има съответните последващи дейности. 2009 19 от юли е, ни уведомиха, че клетка 5 и 6 на депото също ще бъдат закрити. Е, комисията е, поиска от е, румънското е, правителство до, 2000, до края на 2019 да излезе с альтернативно решение за отпадъците в Букурещ. И следва да кажем следното. След като на национално ниво в момента има съдебна процедура, това е съответното ниво, което е най-подходящо за вземане на, мерки, на необходимите мерки. Ще следим какво, как действат румънските власти. Благодаря. Някой от политическите групи иска ли да коментира? Не виждам желаещи. Да, извинете. Заповядайте, господин Перес. Предлагам петициите да останат открити, защото е, поне по точка 6 тези петиции трябва да останат е, отворени. А по точка 7 тя още не е обсъдена. Добре. Si les parece, la mantendríamos abierta. Ah, mi Tom, sorry. Заповядайте. Благодаря. Аз Подкрепям колегите от социалистите и демократите. И един въпрос към представителя на комисията. Казвате, че има национално, на национално ниво процес, съдебен процес. Как точно си представяте той да се развива във времето? Какъв е срок? Процедурата започна през 2018 при издаването на разрешителното. Сега следва един доста по-дълъг етап за установяване на е, данни и доказателства. Те първа експертите трябва да се произнесат, така че не съда решава кога. Предполагам, че следващата година ще приключи процеса. Основна част от него е доклада на специалистите. Благодаря. Чухте комисията, чухме изказванията на колегите. Тези петиции ще останат отворени. Призоваваме комисията да продължи да наблюдава положението и да ни дава актуална информация за случващото се. Както вие казахте, информация ще получим, значи след около година. Благодаря. Преминаваме към точка 7. Петиция 0581 от 2016, внесена от румънски граждани относно предполагаеми нередности, свързани с събирането и изгарянето на опасни медицински отпадъци на територията на Румъния. Вносителя го няма. Ще дам думата на представителя на комисията. Темата прилича много на тази, която току-що обсъдихме. Говорим за същото депо. Вносителя казва, че в депото се съхраняват медицински отпадъци. Вносителя се е обърнал към румънските власти – Очевидно там не се складират медицински отпадъци. Има ново разрешително от 2018 година и по силата на това разрешително оператора, компанията Iridex, няма право да е, депонира там медицински отпадъци. Нямаме информация за медицински отпадъци и нямаме информация за депониране на опасни отпадъци с медицински характер. Информацията, която имаме е, че в това депо се съхраняват само неопасни отпадъци. Благодаря. Нямаме какво да кажем, освен това, което казахме по точка 6. Aceste două тем. Благодаря, госпожо председател. Мисля, че двата въпроса би трябвало да се разгледат заедно. проблематиката е една и съща и всъщност става дума за едно и също място. Става дума за замърсяване на едно и също място. Затова моля да се разгледат съществуващите казуси и да получим информация, точна информация за това, което се случва. Мисля, че е много важно да изчакаме и мнението на румънските власти. Благодаря. Разгледах някои документи точно преди заседанието. Един съдебен орган в Румъния, така наречената съдебна инспекция, изпрати доклад, в който се казва, че твърденията на вносителя могат и да са състоятелни. С други думи, твърденията, че някой е депонирал опасни отпадъци със съответния характер и съответно след това пък някой ги продава на пазара. Тук говорим за замърсяване на въздуха и ако твърденията на вносителя са верни, става дума за престъпление – трябва да изчакаме да видим какво ще покаже разследването. Аз предлагам двата въпроса да не се смесват. Тези петиции трябва да останат отворени, за да се види в крайна сметка какво ще е заключението на румънските власти. Дали твърденията са състоятелни или не. Добре. Чухме комисията, чухме и членовете на комисията. Какво ще направим? Ще разгледаме този казус заедно с петициите по точка 6. Няма да затваряме тези петиции. На 18 септември 2019 година вносителя е представил писмо от съдебния инспекторат в Румъния. Там се казва, че компанията е била подведена под отговорност по няколко параграфа свързани с замърсяването на водите и околната среда. Комисията ще разгледа какво се случва, какво ще стане с съответното дело. С оглед на това писмо, което споменах, ще изпратим писмо до румънските власти, за да ни дават актуална информация за това какво се случва с този оператор и с делото срещу него. Значи петициите по точка 6 и 7 ще бъдат оставени отворени, няма да смесваме случаите. Комисията ще продължи със своето разследване и ние в парламента пък ще напишем писмо на съответните румънски власти, за да ни дават актуална информация. Преминаваме към точка 8 няколко петиции 1078-2018 от Величка Величкова от България. Имаме 182 подписа към тази петиция относно нарушаването на законодателството в областта на околната среда в съображение за биогаз село Царевец, община Мездра, България – на следващо място петиция 1091-2018 от Галина Тошева с българско гражданство, подкрепена от 595 подписа относно искане за извеждане от експлоатация на завод за биомаса в труд България и петиция номер 1105 от 2018 внесена от Кремена Петрова от България от името на Асоциация Нова Загора иска да диша. Тук имаме 1176 подписа относно инсталация за производство на биогаз в Нова Загора. България. Госпожа Кремена Петрова присъства. Добре дошла в комисията по петиции. Ще ви дам думата за 5 минути. Добре дошла. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Тук съм като представител на Гражданско задружение Нова Загора иска да диша. Обръщам се към вас с надеждата за помощ и съдействие, тъй като за последните пет години българските институции не намериха волята и не погледнаха сериозно на нашите сигнали и жалби, които гражданите подават за крайно неприятни и зловонни миризми от инсталацията за биогаз, ситуирана в Нова Загора. Само за тази година до края на месец август има подадени над 250 сигнала за зловонни миризми от потърпевши граждани. На входа на централата в съответствие с издаден регистрационен документ се третират отпадъци от растителен и животински происход и по-конкретно птичи, кравишки тор, тор от норки, птича постеля и силажна слама. На изхода на тази централа се генерират твърда и течна фракция, която компетентните органи не определят като отпадък, въпреки че според нас и действащото в България законодателство а, това е отпадък, остатъци от анаеробно разграждане на животински и растителни отпадъци. Тези отпадъци се доставят от а, а, ферми, които се намират на повече от 100 км от Нова Загора, имайки предвид времето, разходите и емисиите, а, които се отделят от а, автомобилите, превозващи суровините, ние не виждаме къде е економическия и екологичния ефект. А, в Министерството на земеделието и храните тези инсталации за биогаз са регистрирани 2017 година, т.е. три години след пускане на инсталацията в експлоатация, което показва, че през тези три години никой не е контролирал тези течна и твърда фракция. Те са изливани в земеделските земи, вследствие на което в две близки населени места до мястото, където са изливани, имаше замърсяване и на питейната вода. Установени са в нея патогенни организми, а водата беше с тъмен цвят и миризма на птич тор. Липсва нормативна база за методика, критерии, норми и показатели, на които трябва да отговарят тези фракции, които се използват в земеделието. Причината е, че не е ясно кой не е ясно регламентирано на кой компетентен орган докъде са му правомощията за извършване на контрол и мониторинг. При изграждането на тези инсталации не е взето предвид и посоката на вятъра. Инсталацията в Нова Загора е изградена в южната част на града, което вследствие на вятъра през цялото лято Нова Загора е покрита с миризми, хората не могат да си отварят прозорците, не могат да живеят нормално, не могат да се разхождат, не могат да отдъхват. По време на такива експозиции хората се оплакват от световъртеж, главоболие, безпокойство. При направени замервания с акредитирана лаборатория е установено и наличие на сероводород, което а, обаче до момента никой от институциите не е взела мерки да види откъде и как е. След нашите сигнали беше назначен екип в Министерството на здравеопазването, който доказа влиянието на тези неприятни миризми върху здравето на населението. И следва изводът, че енергийната централа за биогаз създава системен дискомфорт на живущите в града и води за предпоставка за вреда върху здравето на населението. Във връзка с гореизложеното ние смятаме, че причините за създадения дискомфорт са следните. <clears throat> Провеждат се процедури по регистрация по неясни документи, занижени са критериите, необходими за получаване на съответните разрешителни, издават се разрешителни на база само инвестиционно предложение, без то да е минало през процедура на ОВОС. Нито една централа за биогаз в България не е минала процедура по ОВОС. Становищата на здравните органи за оценка на влияние върху здравето на населението се издават без да са направени някакви проучвания, изпитвания или анализ, а само на база инвестиционното предложение, а никой инвеститор няма да напише, че ще а, залее града с зловонни миризми. Значи, изключително занижен контрол има при мониторинга от страна на контролните органи и нехармонизирано законодателство за правомощие и отговорност на институциите. Бих искала да подчертая, че основно проблемите са при експлоатация на такъв тип инсталации. Опоручава се една добра практика за оползотворяването на отпадъците с цел опазване на околната среда. В заключение искам да кажа, че ние гражданите на Нова Загора не сме против концепцията за кръгова економика, която се превръща в един от основните приоритети на политиките на Европейския съюз. Подкрепяме всички мерки за опазване на околната среда, но не когато това е за сметка на здравето на гражданите и децата ни. Очевидно в България всички съоръжения от този тип имат сериозен проблем с миризмите и е време вече да се вземат сериозни и адекватни мерки, а не да се случва точно обратното – вместо екологичен ефект такъв вид производство да води до геноцид на над 20 000 души само в Нова Загора, които всекидневно са подложени на крайно неприятни и зловонни миризми, вследствие на дейността на такъв тип енергийна централа за производство на биогаз. Благодаря ви. Благодаря, госпожо Петрова. Комисията има думата. Господин Калапиш. You, like... Uh, Благодаря, госпожо председател. Искам да се извиня от името на службите на комисията, че не са успели да ви предоставят отговор на всички три петиции. И много служби на комисията са обхванати от темата, посочена от различните вносители на петицията. Трудно е да се установи кое, коя част от европейското законодателство е приложимо. Редица регламенти и директиви са изредени, но няма доказателства по какъв начин тези части от европейското законодателство могат да бъдат приложими. Накратко ще ви представя нашата оценка за всяка една петиции, за всяка една от петициите. Всяка една от петициите обхваща различна инсталация. Аз съм от ГД околна среда и моите колеги от ГД здраве и безопасност на храните ще се включи, ако е необходимо. Един от вносителите на петициите е тук, аз ще продължа на български. Петиция 1078 от 2018 година се отнася до инсталацията за биогаз в село Царевец, община Мездра. Според публично достъпна информация на интернет страницата на Регионалната инспекция по околна среда Враца, през месеците юли и септември 2018 година са провеждани проверки по сигнали за неприятни миризми от инсталацията – Проверките не са установили нарушения на законодателството, но въпреки това са издадени предписания за ежедневно покриване с плътни покриващи материи, които не, раз... не позволяват разпространяването на миризми и за почистване на наличните количества стилаж от площадката за временно съхранение. Проведена е последваща проверка, която е установила, че предписанията са изпълнени. През януари тази година е подаден сигнал за нерегламентирано изхвърляне на вторична биомаса от дейността на биоцентралата и проверката е установила наистина, че има нерегламентирано изхвърляне. Дадени са предписания за прекратяване на това изхвърляне, но последваща проверка през месец февруари е установила, че продължава нерегламентираното изхвърляне. Като резултат е наложена максимална санкция на предприятието, което извършва дейности по събиране и транспортиране на а, отпадъците, а на оператора на инсталацията е изискано да предоставя ежемесечна информация за количествата генерирана вторична биомаса, количеството оползотворено за наторяване и количеството съхранена биомаса. Тоест националните компетентни органи са предприели необходимите действия, когато се налага. Службите на комисията разбират притестението на гражданите и тяхното недоволство от неприятните миризми, но следва да отбележа, че в законодателството на Европейския съюз по околна среда няма стандарти за емисии на неприятни миризми. Тоест, е, измерването и евентуалните лимити на такива емисии – са изцяло национална компетентност и Комисията няма основание да се намеси в този случай. Що се отнася до всички актове на европейското законодателство, които са просто изброени в петицията, от предоставената информация не само, че няма основание да се предположи нарушение, но и тяхната приложимост към разглежданата инсталация е много трудно установима. Поради тази причина Комисията не смята да предприеме по-нататъчни действия, поне що се отнася до законодателството в областта на околната среда. Петиция 1091 от 2018 година се отнася до Централата за производство на електро и топлоенергия от биомаса в село Труд, община Пловдив. Според, отново според публично достъпна информация, през 2017 година Регионалната инспекция по околна среда и води в Пловдив е получила няколко оплаквания за неприятни миризми и шум от въпросната инсталация. Последващите проверки не са установили нарушения на приложимото законодателство. Вносителите на петицията изказват съмнение относно тези резултати – но комисията няма правомощия да извършва свои собствени проверки относно спазването на законодателството в областта на околната среда от страна на отделни лица и компании, а изцяло разчита за това на констатациите на националните компетентни органи. Освен това, и тук разбираме разочарованието на, на гражданите, но следва да се има предвид, че както при емисиите на миризми, така и при шума в законодателството на Европейския съюз а, не съществуват стандарти или пределно допустими стойности за нива на шум. Този въпрос се урежда изключително на национално равнище. Има директива за шума, но тя изисква от държавите членки да изготвят карти на шума и планове за действие за управление на шума за някои агломерации, големи ЖП линии и летища, но не въвежда нива на шум, които трябва да бъдат спазвани. освен твърдението за непрекъснат шум и замърсяване на въздуха с фини прахови частици, което вече е установено с решение на Съда на Европейския съюз срещу Република България, вносителите на петицията и тук не предоставят доказателства, свързани с евентуално нарушение или приложимостта на правните актове, които отново са просто изброени – в петицията. Поради тези причини и тук комисията не смята да предприеме по-нататъчни действия, що се отнася до законодателството в областта на околната среда. Петиция 1105 от 2018 година се отнася до инсталацията за производство на биогаз на Енерджи 2 ООД в Нова Загора. Тази инсталация е одобрена в съответствие с Регламент 1069/2009 за преобразуване на странични животински продукти от материали от категория 2, например оборски тор, в биогаз. Според достъпната информация, компетентната регионална инспекция редовно получава оплаквания за неприятни миризми от въпросната инсталация. Извършват се и редовни проверки както планирани, така и въз основа на жалби. Но отново не е установено нарушение на законодателството в областта на околната среда, включително и по отношение качеството на въздуха. Същите аргументи, както и при предходните петиции, въжат и в този случай. Няма стандарти на Европейския съюз за измерване на емисиите на миризми. Тук следва да обърна внимание, че когато оборският тор се преобразува в биогаз като страничен животински продукт, рамковата директива за отпадъците не е приложима. В този случай оборският тор не се третира като отпадък, а като страничен животински продукт. Освен твърдението за миризми, отново няма доказателства, свързани с възможно нарушение или приложимостта на останалите актове на Европейското законодателство и поради тези причини в този конкретен случай отново Комисията не смята да предприеме по нататъчни действия по отношение на законодателството в областта на околната среда. И за да завърша, бих искала да се съглася напълно с носителите на трите петиции, че производството на биогаз не би трябвало да се разглежда като нещо лошо, в тази връзка съществува в Европейския съюз техническо ноу-хау и добри практики, които могат и следва да бъдат приложени. Това обаче е изцяло в националните компетенции на държавите членки и комисията няма основание да се намеси. Благодаря. Благодаря ви. Сега членовете на комисията от НП. Uh, this... Благодаря, госпожо председател. В случая на тези три петиции трябва да кажа, че uh, темата ми е много добре позната. Познавам и отделните случаи, описани в отделните петиции. Работя с носителите на петициите от месеци и сътрудничеството ни датира още от преди времето, когато бях избран за депутат на Европейския парламент. Проблемът е много сериозен. Проблемът се отнася до всички. Качеството на живот на жителите и в трите населени места – е вълшено. Става въпрос за два града и едно малко село. Има много хора, които живеят там със своите семейства. Качеството на живот на тези семейства наистина е сериозно нарушено. Не можем да си затваряме очите пред нещо такова, въпреки че официалните доклади а, посочват, че има наличие на ам, амоняк и ам, uh, is, uh, no... и водороден сулфит. Нивата са високи, въпреки че се казва, че няма пределни граници, когато говорим за такъв тип инсталации. Не можем да отричаме очевидното, било то когато говорим за а, химични вещества и а, в случая, когато говорим за амоняк, който е силно токсичен. Европейското законодателство е много ясно. Трябва въздухът да е чист и не замърсен и всеки гражданин на Европейския съюз има право на това. Не можем да се крием зад административни формалности над някои компании, които замърсяват въздуха, има политически чадър. Тези три случая, тези три петиции трябва да останат отворени, да бъдат изпратени на комисията ЕНВИ за становище и след като бъде изготвено такова становище, да се извърши посещение на място в България, за да се види дали наистина последващи мерки не са необходими. Благодаря ви. Sí, gracias. Eh, muchas gracias a la peticionaria por... Благодаря ви. Следващият оратор. Благодаря на вносителите на петицията и на присъстващия вносител на петицията, който изложи фактите. Чухме и становището на комисията. Ние подкрепяме идеята или предложението на НП петициите да останат отворени. На първо място липсва информация. Е СИД не разполага с информация за резултатите, свързани с посещенията на място. Това е, е информация, която би била интересна за нас. Не знаем до каква степен можем да гарантираме следното, а, а именно всички граждани да се ползват с чист и незамърсен въздух. Качеството на живот се определя и от въздуха, който дишат гражданите. Определени условия обаче правят нормалния живот на гражданите невъзможен когато съществува подобен проблем като този в назованите общини. Въпросът с е субсидиарността и правомощията трябва да бъде изяснен. Следващия оратор. Благодаря, слушах представителя на комисията и се опитах да се поставя на мястото на вносителя на петицията. Колко ли е разочароващо е това за колко ли разочароващо е за вносителя да чуе, че нищо няма да бъде предприето от страна на Европейския съюз. Аз искам петицията да остане отворена. Подкрепям предложението на НП да има становище от ЕНВИ и да придвижим въпроса напред. Неприемливо е нашите граждани да страдат и ние да не можем да направим нещо такова, което се отнася до компетенциите на национално ниво. Трябва да предприемем мерки, така че да окажем натиск. Благодаря, госпожа Тома. Отново вносителя на петицията има думата за две минути. Благодаря. Чухте сега мнението на комисията, имате право на думата. Да, наистина съм разочарована от а, първоначалното мнение на а, представител от комисията. Това, че в а, националното законодателство няма обособена, обособено понятие като миризми и тяхното измерване нас не ни задоволява, защото а, животът в такива зловонни миризми нарушава нашите граждански права, нарушава и човешките ни права. А, ние сме свикнали на хора от високи позиции да ни обясняват, че всичко е законно и е хармонизирано и с европейското законодателство но в крайна сметка никой от високопоставените господа не идва да живее в нашето населено място или в село Царевец или село Труд, за да види какво е да се събуждаш нощно време в такива миризми или да не можеш да си почиваш, да не можеш да си изпиеш кафето и да усетиш аромата на кафето, а усещаш аромат на ферма, която дори не е била там, защото Нова Загора не е фермерски град благодаря на останалите членове, които се изказаха. Надяваме се, че въпреки липсите в законодателството ще бъде намерен начин да бъдат отстранени тези липси, защото доколкото сме запознати, такъв проблем има не само в България, а и в други държави – членки на Европейския съюз, но за България като че ли всички инсталации са с такива проблеми. Много благодаря. Muchísimas gracias, peticionaria, de verdad, por estar hoy. Благодаря ви. Благодаря на вносителя на петицията. Благодаря ви, че бяхте тук сред нас днес. Чухте становището на Европейската комисия, чухте и становището на членовете на нашата комисия. Ще оставим петицията отворена и посочвам che. de cómo estaban estas peticiones. Por tanto, le requiero a la comisión que. И така. Днес не разполагахме с докладите на Европейската комисия и за това призоваваме Европейската комисия да предостави всички доклади предварително. Имам предвид тези три петиции. Искаме да разполагаме с всички оценки, свързани с проучването на а, нарушаването на европейското законодателство. Искаме да знаем до каква степен вие сте изискали някакви действия от държавите членки и каква процедура сте предприели по отношение на съответната държава членка. Искаме писмена информация предварително. От името на комисията Пети ще изпратим информация до постоянното представителство на България. Това ще е документ, който ще съдържа всички факти и а, ще насърчим предприемането на мерки, свързани с посещение на място и установяване на фактите. Освен това, ще следим това, което се случва на национално ниво. Всичко това трябва да бъде взето предвид от експертите на комисията. ЕНП направи своето предложение да се поиска и становището на ЕНВИ по темата. НП поиска и възможно посещение на място за установяване на фактите, да бъдат посетени засегнатите общини. Разбира се, тези посещения трябва да бъдат одобрени от координаторите, може би някъде през втората част на 2020 година. Ще се случи това ако бъде одобрено посещението на място, предложено от ЕНП. Петицията ще остане отворена така или иначе. Комисията Пети, както казах, ще изпрати и документ, писмо до постоянното представителство на България. И разбира се, очаквам от Европейската комисия да ни предостави информация за всички мерки, които са предприяти. Ще поискаме, разбира се, допълнителна информация и от правителството, и от самите оценки, които са извършени от самата държава членка. След това ще поискаме и да бъде а, осъществено посещение на място за установяване на фактите. Това са решенията, които взехме днес. Благодаря на вносителя на петицията. Госпожа Петрова, благодаря ви, че бяхте днес тук с нас. Сега преминаваме към следващата петиция. Точка 9. 1099 от 2018, внесена от Юзеф Джазговски с полско гражданство. 531 подписа съдържа тази петиция относно екологична катастрофа, причинена от открит добив на залежи от въглища в източната част на Великополша. Полша. Вносителят не е тук днес. Даваме думата на господин Дороварис от Европейската комисия. Uh, thank you very much, Madam Chair. Uh... Благодаря, госпожо председател. През октомври 2008 година службите на комисията получиха жалба относно евентуални негативни въздействия в две места, които са защитени по силата на директивата за местообитанията и птиците. Става дума за един рудник в Велико Полша. Jezero Става дума за две места, които са свързани с съхраняването на влажни зони. Рудниците, знаете, най-често водят до намаляването на подпочвените води, поради налягането, което се оказва върху водните залежи. Комисията отбелязва лошото прилагане на член 6 от директива 2264. Дадохме едно мотивирано становище. Полските власти ни предоставиха информация относно хидрологичните нива. Според полските власти, Рудникът Томиславице не оказва въздействие върху защитените райони и върху местообитанията, защитени по Натура 2000. Освен това, в езерото Гопо също няма сериозни промени. Няма нарушаване на обичайните местообитания на птиците. Информацията, предоставена от полските власти, е, е достатъчно състоятелна за нас. Съответно, комисията е, приключи своето разследване, започнато през април 2019 година. Благодаря. Някой иска да се изкаже госпожа Алкен. Аз не съм запозната но отговорите малко ме удивяват. Казва се, че няма нарушения, всичко е наред. Комисията също казва, че всичко е наред. Полското правителство казва, че всичко е наред. А, тук нямаме вносители. Чухме отговор на тяхната петиция. Мисля, че трябва да сме честни. Предстои и обсъждане на проблема с мина в Галисия. Всъщност, когато има минодобив, рудодобив по-скоро, винаги има проблеми. Полското правителство казва, че няма въздействие върху Натура 2000. Може ли просто да приемем с лека ръка това, което ни се казва. Получихме отговор от испанските власти във връзка с проблема в Галисия. Това се случи с нощи и тук се казва, че няма проблеми. Мисля, че трябва да дадем още един шанс за отговор. Вносителя трябва да може да реагира. Мисля, че трябва да продължим с тази петиция. I just uh, want to uh, Искам да повторя казаното от колегата Алкен. Проблема е системен и аз много се удивих от е, отговорите на комисията. Тъй като това е рудник е, и то е свързан с много проблеми. Нашата комисия разгледа подобна петиция от Германия в края на предишния мандат Имахме и проучвателна мисия в съответния район в Саксония, в източна Германия. И видяхме какво е отрицателното въздействие върху околната среда. Още рудниците оказват пагубно въздействие върху околната среда и ние направихме подобно заключение, когато пътувахме. Затова аз също бих призовала да не се затваря тази петиция. Моля да се даде отговор на заключенията на комисията. Госпожа Том. Благодаря. Не искам да повтарям. Просто искам да кажа, че нашата политическа група също подкрепя това искане. Преди 30 минути чухме, че румънските власти казват, че няма проблем. Колега обаче каза, че има доказателства за проблем. Това не е нормално, така че трябва да не затваряме петицията, да дадем на вносителя възможност да докаже своите твърдения. Благодаря. Благодаря. Господин Краснодемски. Thank you. Благодаря. Мисля, че трябва да заявя, че познавам този регион. Аз бях избран в този регион. Посещавал съм го. Положението не е съвсем ясно. Всъщност, впечатлен съм от рекултивацията на района. Вероятно знаете, че в този район много от мините ще бъдат затворени през 2019 година, тъй като това е едно решение с общ характер, което засяга и този регион. Мисля, че ние трябва да вземем на сериозно тревогите на гражданите. Моята група в комисията ИТРЕ предложи да се направи пътуване до този регион. Ако някой би желал да се присъедини, Добре сте дошли. Ако се одобри пътуването, естествено, аз е, много ще се зарадвам да ме придружите. Мисля, че положението не е чак толкова драматично, колкото се очертава в тази петиция, но би трябвало, естествено, и да вземем предвид онова, което ни казват гражданите и техните тревоги. Благодаря. Благодаря. Господин Кънев. Thank you. I'll try to speak very brief. Благодаря. Ще се опитам да съм много кратък. Естествено, някои петиции трябва да бъдат затворени. Не може всички да останат отворени, но аз мисля, че тази петиция не трябва да бъде затваряна по-настоящем. Би трябвало да остане отворена. В страни от аргументите, които бяха вече споменати, мисля, че трябва да се спомене следното. Лигнитните рудници, не само в Полша, са нещо изключително деликатно по своя характер. Всъщност има естествено противоборство, противоречие между използването, разработването на рудници и сълското стопанство. Аз разговарях с полски колега по тази тема разбрах, че в Полша се въвеждат е, законодателни поправки по този въпрос. Нека да изчакаме да видим какви нови закони ще бъдат прияти, за да видим дали няма да се реши проблема. А ако наистина ще има е, проучвателна мисия в друга парламентарна комисия, би трябвало и членове на нашата комисия да се присъединят и да получат впечатления на място. Благодаря. Благодаря, госпожа Майстрет. Благодаря, госпожо председател. Ние не знаем защо днес не са дошли вносителите на петицията. Можем да чуем съответно версията само на едната страна. Аз съм съгласна, че трябва тази петиция да остане отворена. Освен това, ако имаме възможност да се присъединим към колегите от ИТРЕ, това би било много добре. Може да сключим някакво споразумение и ние да участваме, за да може да получим информация на място. Тази петиция, естествено, не трябва да бъде затваряна. Госпожа Алкен, съвсем накратко, Искам да кажа, че и аз пътувах в Саксония миналата година. Искам да кажа, че имаше големи проблеми с замърсяването от този рудник. Естествено, че се засяга селското стопанство, естествено, че се засяга негативно местното население, селата в района. Има силно замърсяване и естествено, че властите ще кажат, че няма нищо нередно. Знам, че хората, които са избрани в този регион, са изправени пред дилема, но дилемата трябва да се погледне а, с кораж. Рудниците е, и най-вече лигнитните такива са нещо много проблемно. И ние сме се занимавали с тази тематика. Естествено, кафявите въглища вероятно са най-големия виновник за промените в климата, но така или иначе колко години може да се чака? Не можем да чакаме още 20-30 години, за да спасим тези региони. Нещо трябва да се случи. Господин Краснодемски, бих искал да подчертая, че е много трудно да се сравнява Саксония с този регион. Например, имаше един голям тец, работещ с лигнитни въглища, който беше затворен съвсем неодавна – и ние постепенно ще спрем експлоатацията на подобни мини. Е, въпросите са изключително деликатни. Когато разговаряте с е, граждани, те говорят за проблема с безработицата. И всъщност онова, което гражданите ни казват, подчертава още веднъж онова, което казваме и в други комисии. Именно ние винаги пледираме за справедлива трансформация – затова искам да използвам възможността и да отправя апел към вас. Подкрепете този справедлив преход, за който говорим, госпожа Алкен. Никога няма да подкрепя сметката да бъде прехвърлена на нашите внуци. Вие загатвате за нещо подобно. Е, какво мога да кажа, казва господин Краснодемски. Така или иначе, казва председателката, чухме комисията. Чухме представителите на всичките групи. Петицията ще остане отворена. Какво е предложението? Първо, ще изпратим писмо до комисията ИТРЕ. В това писмо ще поискаме един или двама колеги от нашата комисия да се присъединят към проучвателната мисия. На второ място ще изпратим писмо до полското правителство и ще обясним, че ние като комисия по петиции изпитваме сериозни тревоги относно екологичното състояние на този район. Не е имало нова актуална екологична оценка, съответно ще искаме да се направи такава. На трето място можем да изпратим и писмо до вносителя, да обясним какви мерки ще предприемем. Ще включим и становището на Европейската комисия, съответно самия вносител ще може да реши по-добре дали иска тази петиция да остане отворена или не. Така приключваме по тази точка и преминаваме към точка 10. Следващата петиция е от Исмаел Антонио Лопес Перес, номер е 59 от 2017 от името на Асоциацията, позната като Асоциацион Амбиентал и Културал Петон де Лобо. Става дума за една волфрамова мина в Лолсаме, Галисия. Тук е представител на вносителите, представител на тази асоциация. Добре дошъл. Имате думата за 5 минути. Благодаря, благодаря за възможността да се обърна към парламента. Надявах се да мога днес да ви така представя картината за многото нарушения, свързани с е, политиката за водата, липса на оценка на въздействие и е, нарушения е, в Волфрамовата мина в Галиция. Имаме проведени проверки от хидролог, цитира се съответното име, включително и в една мина за мед. Констатациите са, че определено има отечки от минното производство. Цитират се сходни проблеми с други е, региони е, в, по света, включително за трагични инциденти в Боливия. Сега се провежда и съдебно разследване. Десетки случаи на нарушения на свързани с мини в Галиция, са вече пред съда. Правителството на Галиция в отговор на искане за информация е дало тази информация след една година. <clears throat> I was shocked, truly shocked. The report in its conclusion... В доклада се констатира, че Съответните е, водни резервуари не са изградени като част от минното дело, а по-скоро за е, електропроизводство, като съответно водните властите, свързани с е, управление на водите, трябва да разгледат казуса. През 2019 администрацията на Галиция е заявила, че е готова да сътрудничи с парламента, като изпрати съответната информация. Случаят е изключително сериозен. Тези езера за депониране на течните отпадъци от мината дело – са изградени от английска фирма. През 2016 те са обект на критично не изпълнение на функциите си. Има а, също така планове за експлоатация на мината, в която се предвижда използването на подобни отпадни езера. Тези е, резервари са описани в е, инвент, в списъка с резервуари за отпадни вещества. И в края на краищата е съвсем очевидно, че те служат именно за депониране на отпадъци, а не са изградени с цел да се произвежда електричество. I would go through the report's conclusion one by one, such as the one stating that there's no... Освен това, се цитира, че няма данни за замърсяване на водата в реката, въпреки че има десетки доклади, показващи противното. Липсват и оценки за въздействие върху околната среда. Отпадните продукти са оставени е, на самотек, никой не ги управлява. Системно се нарушават директивите на европейското законодателство и е, те не биват транспонирани. Нарушават се качеството на живот на гражданите – и е, призоваваме вашата комисия да дойде на място и да установи колко, до каква степен не се изпълнява законодателството. Е, комисията може да констатира една регулярно нарушаване на нормите на е, законодателството за околна среда в Галиция. Благодаря сега от името на комисията господин Гомес. Благодаря, госпожо председател. Ние обсъждаме петиция за въздействие върху околната среда на една волфрамова мина. Очевидно регламента за е, ОВОС не се спазва. Комисията е направила заключение, обаче при преглед на място, че няма нарушение на съответната директива. На базата на наличната информация, която твърди, че е дадено ново разрешително, Ние е, разгледахме тази нова информация, предоставена от вносителите на петицията и отново не констатираме нарушаване на директивата. януари 2017 комисията излиза със съобщение за приложение на европейското законодателство, където се настоява за по-стратегически акцент при формулирането на критерии за изпълнение на еврозаконодателството. В това съобщение се коментира, че отделни случаи на неправилна правоприлагане. Не очертават е, е, системни проблеми в прилагането на законодателството и такива случаи следва да се разглеждат от националното законодателство, а не на европейско ниво. В такъв смисъл комисията препоръчва на вносителите на петициите да използват съответните правни средства, с които а, те разполагат на национално ниво. И ако имат а, възражения за неизпълнение на задължение по а, европейско законодателство, това също трябва, би следвало да се решава от испанското е, законода... Е, съдилища. Нека да чуем сега изказванията на политическите групи. Госпожо майстре. благодаря. От е, наша гледна точка В момента се прави разследване за това дали потенциално има нарушения за, на законодателството за околна среда. Докладите очевидно очертават сериозен риск от замърсяване, който се поражда от използването на този резервуар. Странно е, че получва, получаваме доклада на правителството на Галиция едва днес, когато пред нас се явява и вносителя на петицията. А, така, аргумента е, преходните, че преходните мерки не могат да имат действие с задна дата за инсталации от преди 2009. Това е много сериозен прецедент, който ще създаде много несигурност за нашите граждани. Затова призоваваме петицията да остане отворена и да се обърнем към правителството на Галиция с искане да бъдат предприяти мерки за спазване на съответното законодателство. Може би можем да се обърнем и към Комисията по околна среда да искаме становище, а и да отидем на място, за да видим точно какво е положението. Странно ми е, че е, така разяснителната информация се появява пред нас точно в деня, в който обсъждаме петицията. Вероятно има смисъл да отидем и да видим какви е, са въздействията. От казаното от вносителя на петицията, е, като че ли има смисъл да отидем. Благодаря, госпожа Окен. Благодаря. Аз съм смаяна от комисията. Не от вас лично, но комисар Шефкович коментира, да, ако е единичен случай, дори да е нарушение, не можем да чак толкова да се задълбаваме. И ще се правят последващи проверки, само че последващите проверки са своего рода постмортем реакция. Твърде късно е. Как така комисията ще решава, че един отделен вносител не е от такова значение, независимо, че става дума за нарушение на европейско законодателство? От Галиция има подобни нарушения от години. Чисто системен е проблема insulting thing to send in the letter to us yesterday after a year in Spanish. Uh, you know, with no, no possibility to make. И е, не е възможно абсолютно а, е, нищо да се реагира. И те се казват, всичко е наред. Нека да остане отворена петицията и да се възползваме от момента да кажем на комисията, ами най-важната ви задача е да опазвате договорите. А всъщност не го правите. Is this my... sorry, sorry, sorry. It's a noise. sorry, sorry, sorry. Извинете ме, казва госпожа Алкин. Няколко такива случая се случиха, но а, като си помислите какво каза Шефчович преди няколко дни, не може, не може. Ня... Трябва да казвам на, на комисията, вие трябва да си изпълните задачата. Вие сте пазители на договор. Не може да чакаме всичко да се срине. И а, аргумента, че стара мина и не трябва нова оценка на въздействието е абсурден. Защитниците на околната среда имат достатъчно информация – и е, трябва да се прави нещо, за да се предотвратяват подобни последици. Има достатъчно законодателство. Та няма какво да обясняваме на гражданите, че ще направиме последващи проверки. Тази година това, което не се, се случва, никак не ни харесва. Нали, е, нямам нищо против вас лично, представителя на комисията, но изпълнявайте си задълженията. Приемайте тези неща сериозно. Сега чухме и тук за миризмите е, от инсталациите. Нека да направим нещо. Muchísimas gracias, señora Данока. Благодаря. Първо, ще ми се да чуя от комисията допълнителни коментари. Защо не сте настоявали навременно да получите отговор от властите на Галиция? Много е странно, че отговорът е дошъл в последния момент. Дали това е в резултат на вашата работа? или в резултат на нещо друго, но така или иначе това е неприемливо. Не може да се работи така. И ако в продължение на една година няма никакъв отговор, това би трябвало и да е ваша грешка. Проблемът не е само в получаването на Mm-hmm. Откакто поех своята функция, съм участвал в две посещения на място за установяване на фактите. Ам, посещавали сме и друга мина в Галиция и установихме, че има несъответствие между замърсяването на въздуха и становището на компетентните органи, че всичко е наред, водата си е чиста. Това е скандално. И нашето заключение бе, че нещо не е наред. Няма достатъчно мерки, които да доведат до изчистване на водите. Има обаче засегнати области, в които се ам, отглеждат морски видове. Съответните води също са замърсени. Допълнително е замърсяването идва от мини, които вече са затворени. Наистина е скандално и неприемливо, това да се случва в Европейския съюз. Нищо не се прави по въпроса. Затова първо искам да благодаря на петиционера за това, че повдигна че повдига този въпрос. Присъединявам се към предложението петицията да остане отворена, но също трябва да се извърши посещение на място за установяване на фактите целият регион е засегнат, както и хората, които участват в отглеждането на съответните морски видове или водни видове. Следващият оратор. Благодаря, госпожо председател. Днес съм в тази комисия по петициите, за да подкрепя искането на вносителя. Когато беше подадено първото оплакване от името на Асоциацията Долобо, ставаше дума за възобновяване дейността на мината, която по принцип е приключила дейността си още през 19 век. Изведнъж обаче се дава разрешително за отваряне на мина, която е построена през 39-та година, без да има някакви ам, признаци, че изискванията за нормалното функциониране на мината са изпълнени. Засегнатите страни не са били изслушани, не е имало предоставяне на информация за това какви могат да са последиците за това, че дейността на мината представлява сериозна заплаха за човешкото здраве не е посочено, че минималните технически изисквания са изпълнени. И за това, за това няма никаква информация, че добивът на волфрам в тази мина може сериозно да увреди човешкото здраве. Оттам минава и река, която се замърсява, тази ръка след това се влива в други водни басейни. Да не говорим какво е въздействието върху социалните и трудовите аспекти в този регион. Много граждани живеят по протежението на тази река, там където се влива тя най-вече и има различни дейности, различни стопански дейности, които също са застрашени, както и припитанието на хората, които ги упражняват. Петицията а, беше държана отворена до сега. Има много въпроси, които са неизяснени, затова петицията трябва да бъде оставена отворена. Има експерти по околна среда, които се занимават с въпроса. Генералният директор по минно дело е обвинен в предполагаемо престъпление – което е довело до замърсяване на околната среда, но така или иначе няма ам, ефективна оценка на въздействието върху околната среда. Нещо друго, което трябва да приведем вниманието на комисията. Участието на гражданите на Галиция също е много важно. Това трябва да стане ясно на ам, компетентните власти на място. И а, прокурорите, които се занимават с този въпрос и и съответните съдилища са посочили, че гражданите нямат достъп до съответната информация или техният достъп е затруднен. А всеки гражданин трябва да има свободен достъп до съответната информация, свързана с въздействието върху околната среда. Още нещо искам да кажа на комисията. Не съм съгласна, че не е имало нарушаване на европейското законодателство. не можем да кажем, че екологичната оценка не е необходима за такъв тип дейност. Или само в началото. Не е така. Има съществена промяна в функционирането на тази инсталация. Това е съществена промяна. Това е повторно отваряне на мина, която е затворена от години и изградена през 1939 година. Това наистина е значителна промяна, свързана с тази вълфрамова мина. Искам да кажа още веднъж, че петицията е много важна. Благодаря, господин Доидо. Благодаря, госпожо председател. Не съм съгласен с казаното от вносителя на петицията. Има много неща, които бяха казани срещу компетентните органи. Като имаме предвид всичко това, смятам, че а, към темата се подхожда доста политически, като се имат предвид предстоящите избори в Галиция. Разбира се, миното дело трябва да се взима на сериозно, но трябва да сме наясно със следното. Имаме правна рамка, която обхваща закони и процедури, които трябва да се спазват. И ние трябва да следим а, строго спазването на всички законодателни разпоредби. Трябва да се придържаме и към процедурите. В противен случай ще поемем в погрешната посока. В законодателството е посочено ясно какво трябва да направим, за да спазим изискванията. Не трябва да политизираме темата. Да речем, ако има нефтено петно в а, някой воден басейн, дали това непременно ще ам, се отрази негативно върху ам, животинските видове в този воден басейн. Този случай се разглежда от испанските съдилища. Комисията пети трябва да вземе предвид времето, което е нужно за тази цел. Необходимо е да проявим уважение и към лицето, което е излъчено да се занимае с този въпрос. Трябва да изчакаме правното становище, а не да предогаждаме а, какво ще е то. Нашата комисия трябва да се въздържа от всякакви действия, които могат да са в разрез с правните процедури в Испания. Искам да подчертая, че вносителят не е ам, спазил обичайните процедури в Испания. Нито господин Антонио Лопес, нито асоциацията Делого се, Лобо са използвали наличните ресурси в ам, екологичното законодателство в Испания. Комисията пети не може да се превърне в съд за всички държави членки. Това е конфликт, който трябва да бъде разрешен на местно, регионално или национално ниво. Това не е проблем, който ще бъде разрешен тук. Има съдебно разследване и за това не препоръчвам на Пети да, осъществи да осъществява посещение в Галиция в момента. В момента там текат правни процедури, трябва да се изчака техния край. Има документи, които са представени. Получихме ги вчера вечерта. Става дума в тези документи за отварянето на мината. И освен това има и овоз. Трябва да сме много бдителни в своята дейност и да имаме предвид, че не става въпрос само за повторното отваряне на мината – мината е някъде от началото на 19 век. Мината не е била затваряна. Всъщност, затова не можем да говорим за повторно отваряне на мината. Съгласно законодателството, отнасящо се до минното дело, операторите на мината са засегнати от този период и те разполагат със съответното разрешително, така че няма нарушаване, наруш... установено нарушение тук. Местните власти в момента се управляват от представители на НП. Те също казват своето влияние. Декларацията, която се отнася до правата свързани с миното дело, датира от 2008 година. Тогава управата е била в ръцете на е СИД. смятам, че няма да е правилно да се установява посещение на място – за да се види какви са факти. В момента има а, съдебен преглед, който се извършва и не трябва да се намесваме в правния процес. Благодаря ви. As I'm sitting here, that's how you... No, it's, it's fine. You know, I would like to... Uh... Тук съм. Няма проблем, че ме пропуснахте. Тук отпред съм. Uh, Искам да се обърна към последния оратор. Две неща. На първо място, вносителите на петиция не са задължени да се обръщат към местен съд. Те могат да поемат по пътя на процедурата, която води към нашата комисия. Могат да се обърнат освен това към Европейския съд по човешки права или към друга институция. Нашата комисия обаче е единствената, която има пряк контакт с гражданите и ние много се радваме за тази възможност. Що се отнася до местните избори, също не е вярно това, което казвате. Петицията е внесена през 2017 година. Две години тя вече е на наше разположение. И тъй като съм взела думата, искам да благодаря на вносителя. Аз съм журналистка много добре структуриран е текста, който сте предоставили. Благодаря. Благодаря и сега за две минути ще дам думата на вносителя. Благодаря, обръщам се към комисията първо. Ние, обикновените граждани в Галисия, имаме затруднения. Има систематични нарушения. Мога да спомена Антанемис, Матакомба, Торо. Това са имена, които мога да цитирам. Шест години работим по конкретни казуси. Естествено, нямаме средствата да се изправим срещу всички. Пет организации се изправиха срещу галисийското правителство, като казаха, че то нарушава прилагането на конвенцията от Орхус в нашата област, що се отнася до достъпа до информация във връзка с мините. Всъщност, трудно ни е да получим каквато и да било информация свързана с мините. И между другото сме се обърнали към Комисията за спазване на прилагането на конвенцията от Орхос. Господин Сойдо, първо, относно доклада, който сте получил вчера, с цялото ми уважение. Представете си, че тази комисия поиска да получи доклад относно АЕЦ в Чернобил. И съответното правителство каже, че не АЕЦ е гръмнала, ами някакъв бар, в който се предлага опушена шунка. Така стоят нещата общо заето. Искам да кажа, че има много добри архиви за това какво се е случило. Става дума за ВЕЦ. Естествено, много е удобно Галисийския парламент да не предприема действия. А що се отнася до въздействието върху естуара, Искам да ви напомня, че господин Рикардо Прего, един изследовател и разследващ, преди две години публикува едно проучване, което доказва, че има тежко замърсяване с мед, кадми, най-вече в района на Естуара, там където се събират няколко реки. Искам да кажа освен това, че има резолюция от 2008 година във връзка с концесиите и в нея се казва изрично, че проекта трябва да се подложи на ОВОС. Осем месеца по-късно обаче местното правителство а, изведнъж чрез нова резолюция премахва това изискване. Ей така. И ето това е една от причините защо се води наказателно разследване в момента. Ние не можем да се справим сами. Имаме нужда от вашата подкрепа. Имаме нужда от подкрепата и от страна на парламента, и от страна на комисията, защото в Галисия по отношение на тези волфрамови мини има сериозни и систематични нарушения. Благодаря. Благодаря, казва председателката. Чухме Европейската комисия, чухме представителите на политическите групи, чухме вносителя. Тази петиция няма да бъде затваряна. Получили сме документи от местното правителство на Галисия. Това обаче се случи доста късно. Всъщност те дойдоха едва с нощи. И ето защо Европейската комисия ни каза, че не е имала възможност да прочете и да оцени информацията в тези документи. Съответно, ние прикамваме комисията да ни изпрати своята оценка тогава, когато тя бъде направена на по-късен етап. И освен това, ще разгледаме естествено и възможността да направим проучвателна е, командировка, да имаме посещение с проучвателен характер. Ако сте съгласни, остава ми само да благодаря на вносителя за това, че дойде днес тук. Ние ще приключим заседанието за тази сутрин. Ще продължим в 2.30. Госпожа Алкен иска думата, между другото. Благодаря, госпожо председател. В допълнение искам да кажа нещо би трябвало да вземем отношение относно решението на комисията да не коментира конкретни казуси, дори и да има нарушаване на европейско законодателство. Пък и да няма. Мисля, че това е подход, който не можем да приемем. Много е опасен подобен подход. Комисията казва няма проблем и толкова. Мисля, че ние трябва да останем верени на духа на работата в нашата комисия. Щом има нарушение на европейското законодателство, трябва да се работи. Председателката. Госпожо Алкен, ако смятате, че има някакъв проблем, може да се обърнете, защото и господин Шевчович вчера който ще бъде заместник-председател, каза конкретни неща. Освен това, той много често идва в миналото в нашата комисия, като получи нов мандат, може да откликне на това, което вие казвате. Ние закриваме заседанието, ще продължим в 2.30. Благодаря на всички.